So, good morning. Uh, the, in German there is a saying, the early... Добро утро! Рано пиле, рано пее, както се казва, така че нека да почваме. Да започнем с въпросите, които а, бяха формулирани, предложени на вниманието ни. Нека сега да видим първия въпрос. Първия е свързан с заграбване на земи в Уганда. В продължение на години селските семейства биват прогонвани от собствените им земи. В един случай, доста голям парцел земя, е, е дадено на германската компания, произвеждаща кафе Нойман Кофе Групе и това, разбира се, е направено с помощта на местното дъщерно предприятие Калери Coffee Plantation LTD, но това изгонване на селските семейства поставя под заплаха техния поминък и тяхното съществуване изобщо. Не им се дава обикновенно нито компенсация, нито някакъв друг вид реституция, или поне до сега не се е случвало такова нещо. Така че това е един изключително а, тежък случай. А селяните живеят в ужасни условия, тези, които са изгонени от земите си, разбира се. И компенсациите, които се опитват да им дадат, опитват да си вземат, все още не им се дават, а това е доста дълъг период от време вече. а това е нарушаване и на основните права на човека, като например правото на достъп до вода и други. А Нойман кафе, компанията, твърди, че поддържа устойчивата економика на Уганда. И а тук в сравнение с реалите виждаме едно доста сериозно противоречие. Ето защо ние искаме да зададем въпрос на Европейската служба за външно действие а, какви усилия се правят за защита на дребните фермери, рибари и бедните в селските райони и също така как виждат разрешаването на конфликта между експортно ориентирането заграбване на земи и от друга страна подкрепата за устойчиво а, земеделие, което да е собственост на местните жители и да се инвестира от местните жители в тях. Ние бихме искали да чуем вашите отговори. Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря ви за зададените въпроси. Споровете за земи наистина са много голям проблем в Уганда. Но не само там, разбира се, и в много други страни в Африка. Една от причините да има толкова много поземлени спорове е, че от една страна има една система за земеделие, където има голям брой големи производители, а от другата страна има много наброй малки производители, които използват традиционни методи на земеделие. И в същото време имаме конфликти и на поземленото право. Едното е традиционното, а другото е съвременното. И така, когато отидете в такива общности, виждате, че общността, местната, много често твърди, че по силата на традиционното поземлено право тези земи са техни, а в същото време други собственици и имат документи за собственост. Ето защо няма ясно очертан и еднозначен начин да се разрешат тези спорове. Тези конфликти всъщност не са между нови, а, извинете, между старите собственици на парцели и големи компании, а просто в а, Уганда има тази традиционна собственост, общностна и в същото време съществува и съвременната. В Западна Оганда има една НГО, НПО, което се занимава именно с тези въпроси. Ние сме разисквали това с държавата Оганда и най-вече с властите в страната, които се занимават с горското стопанство и земеделието. И те а, направиха необходимото, за да може на лизинг, на под аренда, да се даде тази земя, за която става въпрос тук, на компанията Нойман – от Германия. В Уганда има многобройни дребни земеделци и ние работим там, защото знаете, че селското стопанство е един от двата елемента на нашия фокус в Уганда. Ние знаем, че 70% от населението в тази страна е заето със селско стопанство. Така че повечето хора получават своя поминък от земеделие. Или като независими земеделци, или пък като наемна съскостопанска работна ръка. В продължение на много години ние подкрепяме развитието на селското стопанство и развитието на селските райони в Уганда. Има, бих могла да очертая, три вида основни дейности, които ние подкрепяме. Например, достъп до селскостопанска техника и технология за дребните земеделци. Това е изключително важно за тях, защото това, което е най-разпространено като вид земеделие в Оганда, е земеделие за задоволяване на собствените нужди. В северната част на страната се фокусираме върху възстановяване на селскостопанските е, земи, защото там има силно влияние на пустинята, която се намира наблизо. И сигурността на храна, храните е, на доставките на храни е изключително важна там. И така, ние се опитваме да помогнем на дребните земеделци да се организират, да развиват своите организации и да могат да си помагат взаимно. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че е добре да се фокусираме върху проблемите на дребните производители, но ситуацията е трудна и въпреки това бихте ли ни казали дали сте в контакт с онези дребни земеделци, онези бедни хора, които са били изгонени от земите, които обработват, а, поради Нойман Кафе групата? Аз поне не съм запозната, че делегацията е била в контакт пряко с тези лица. Може да са били, но аз не знам. Нямаме информация. Ние разискваме проблемите, свързани с поземлената собственост и ползването на земята с правителството. Те са много сложни, тези въпроси. Разбира се, ние можем да включим в нашия диалог по член 8 с правителството имайки предвид сложността на ситуацията, защото тези поземлени спорове а, са много сложни. Когато говорите с едната страна, получавате една картина. Когато говорите с другата страна, получавате съвършенно различна картина. Ето защо ние бихме искали да подкрепим и укрепим економически и политически дребните земеделци, което ще им даде възможност сами да се организират помежду си и да защитават по-добре собствените си интереси. Благодаря. А накрая бих искала да кажа, тъй като няма смисъл повече да се а, дискутира, тези а, хора не могат да се организират, защото нямат земята. Защото основата на тяхното препитание е била отнета. И това заграбване на земи, разбира се, създава сложни ситуации в други държави. И е много важно наистина да се организират а, селските стопани, но двете неща трябва да бъдат събрани заедно. Делегацията на Европейския съюз а, бих искала да а, помоля да се занимае на място с а, този конкретен въпрос и бих помолила да се влезе в пряк контакт с тях. Благодаря. А сега втория въпрос. Това е въпрос от Ана Гомес. От социалистическата група има ли някой? Бихте ли а, изслушали отговора, който ще бъде даден на въпроса, зададен от Ана Гомес, тъй като правилото е да има кой да представи въпроса и да чуе отговора.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 Ние не сме разисквали тази тема с госпожа Гомес и за съжаление не съм подготвена. Въпреки това, ще се радвам да чуя отговора. Не знам как стои въпроса. Надявам се, че социалистите ще ми имат доверие. И така, нека да повторя въпроса, зададен от Ана. Тя получава доклад от Human Rights Watch по отношение на екваториална Гвинея. И обвиненията в репресии и корупция срещу президента Теодоро Бянг Нгуемам Басого – който властва в страната от 1979 година. Това е третия най-голям износител на нефт в Африка под Сахара, на юг от Сахара. И поради това огромните приходи от нефт създават много висок стандарт за един, една малка група елитна, която е около президента, а в огромната си част населението живее в бедност. А, в този контекст искаме да зададем въпроса какво прави Европейския съюз, за да подкрепи гражданското общество, политическата опозиция и медиите в екваториална Гвинея. И също какви проекти се разработват в момента, а, които да бъдат осъществени в екваториална Гвинея и какви са целите им. Благодаря. Ще ме извините, че ще чета от своите бележки, надявам се. Като отговор на въпроса за това какво прави Европейския съюз в подкрепа на гражданското общество в екваториална Гвинея, мога да кажа, че Европейския съюз е в много близък контакт както с организации на гражданското общество, така и с политическата опозиция в страната и най-вече чрез редовни посещения – на главата на, на, на, на ръководителя на делегацията в страната. Три проекта се съфинансират с НПО по бюджетно перо, а именно касаещо съфинансирането на този тип проекти с трети страни. Единият вече работи, другият е за подкрепа на предприемачите в Нова Гвинея. беше съфинансиран от Испанска фундация. Тези проекти са приключили вече, а сега Европейския съюз – оценява възможностите да използват други бюджетни пера в подкрепа на по-малки проекти, реализирани от неправителствени организации в страната. Например, във връзка с не нотифицирането или обясняването от страна на а, екваториална Гвинея на оттеглянето от някои международни споразумения. И все пак, за да не се застраши продължителната помощ от страна на Европейския съюз на за екваториална Гвинея 200 хиляди извинете, 200 милиона евро са отпуснати в подкрепа изграждането на капацитета на неправителствени организации а, проектите, които се предвиждат по тази линия, ще бъдат осъществени през 2013 година. Ако ми позволите, ще се върна с един кратък коментар към предишния въпрос, касаещ Уганда. За съжаление, колегата трябваше да а, тръгне а, за да участва в едно важно съвещание по програмите – това, което тя искаше да каже е, че поради много големия брой поземлени спорове в Уганда и на други места, това е нещо, в което ако Европейския съюз пряко се окаже включен, то тогава може да се създадат недобри прецеденти за това Европейския съюз предпочита да даде подкрепа на онези елементи, които ще дадат възможност за развитие на структурите в страната. Благодаря. Благодаря за отговора. Благодаря на колегите. И за отговора на въпроса на Ана Гомес. Разбира се, че е добре политическия въпрос винаги да се разглежда като а, общ план, а не да се отделя само един конкретен случай. Обаче, когато става въпрос за компенсации, защо това да не се а, разгледа? Знаем, че делегации на Европейския съюз се концентрират понякога по специфични въпроси – когато се провежда мониторинг, примерно. И това, за което става дума в първия въпрос, е отново нарушаване на основните права. Но, очевидно, сега в момента не получаваме отговора. Не знам какво става във въздуха на Брюксел тази сутрин, но обаче няма никого. Анна Гинес мисля, че ще дойде всеки момент. Така че може би да изчакаме 2-3 минути, защото казахме, че в 9.30 ще започнем с следващия, следващата тема от нашия дневен ред. Maybe I can start. Yeah, just give it a couple of minutes. That is the art. Okay, so perhaps we uh, start because I've heard that Madame Добре, нека да започнем. А, разбрах, че госпожа Андракин е, е а, на път, но все още не е в сградата, така че нека да започнем а, с един доклад на делегацията на нашата подкомисия по правата на човека за 19-та сесия на съвета по човешките права на ООН. И искам да приветствам господин Тоерман, Тойерман, който ще е с нас и ще говори по тази точка и по следващата. Благодаря ви, господин Тойерман, че ни помогнахте да подготвим доклада ние като делегация за 19-та сесия. Е, нашата делегация се състоеше от трима е, членове, но социалистическата група не можа да изпрати е, свой представител, така че само аз и госпожа Андрекине бяхме там. За нас беше много положителен факта, че делегацията на Европейския съюз в Женева е била винаги много активна и е натрупала много голям опит и ние успяхме да организираме всички срещи, които поискахме. Ние се срещнахме с всичките 27 посланици на държавите членки на Европейския съюз, 11, които не са на Европейския съюз членове, 14 НПО и 3 регионални организации. И това всичкото се случи за два дни и половина. Мисля, че доста добро като съдържателност беше организирано нашето време в Женева. Ние базирахме нашата работа като делегация на базата на резолюцията, която приехме тук в Европейския парламент и положихме много време и усилия за да бъде тази резолюция документа, който поставя нови елементи в дневния ред – а също така да отвори този дневен ред и към текущите дебати в Женева. Това е нещо ново, по мое мнение. В нашата резолюция а, има засегнат този въпрос, а именно стимулиране на, европейс... на, на делегацията на Европейския съюз да работи за Шри за резолюция за Шри-Ланка и работихме също с общността на посланниците на държавите членки от Европейския съюз. Ние имахме много работни контакти, получихме и видеопослание във връзка с въпросите, които се разискваха в Женева. Например, свобода на вероисповедание и религиозни убеждения. Слушайки посланниците на държави извън Европейския съюз, аз си зада... аз зададох въпроса как виждат бъдещото развитие на съвета по правата на човека. Защото тук в Брюксел, понякога и в Европейския парламент, а, се гледа отгоре на форумите на ООН в различните им варианти. И особено съвета по правата на, човек, на човека беше фокус на много критики за това, че е много политизиран орган и че не прави особено много ефективно да бъдат разрешени проблемите а, по правата на човека в света. Израелският посланник а, беше с много негативно отношение към резултатността и а, концентрираността на този форум – а, разбира се, че има политически дневен ред между различните групи, но доста неща се случват. Примерно, Периодичният периодичния преглед на ситуацията на, с правата на човека в глобален мащаб. Или, да кажем, начина по който се извършват тези наблюдения е много ефективен и не се влияе толкова много само от идеологическите и политическите дискусии. Това за мен е много окоръжаващо. Една от НПО, които имат постоянно представителство в Женева, а, проследява от години работата на съвета по правата на човека и е с положителна оценка за свършеното до сега. Разбира се, има а, а, текст касаещ промените, настъпващи в арабския свят, но а, се подчертава, че трябва да има по-малко идеология в това. Ние бяхме късметли да се срещнем с върховния комисар госпожа Пилай и ние Повдигнахме при срещата си с нея въпроса за подкрепата на Европейския съюз по отношение службата на Върховния комисар по правата на човека. Тя подчерта, че поради трансформациите в арабския свят има твърде, са имали твърде кратък срок а, за да укрепят своето присъствие там на място, а също така да осигурят допълнително финансиране, за да могат да функционират адекватно на место. 4 а, милиона е сумата, която е предоставена незабавно от Европейския съюз на Върховния комисар и ние би трябвало да инвестираме още в тяхната работа, защото като погледнем работата на нашата подкомисия по правата на човека, ще видим, че нашите дебати са, а, се базират до голяма степен на работата и преценките на съвета по правата на човека на ООН и на самата служба на Върховния комисар. Различни а, групи, държави а се обръщат към а, тях за информация и ние разбрахме, че се правят опити от госпожа Пилай, го разбрахме, да се намали критичният елемент, особено по адрес на някои държави, когато а, това се включи от специалните докладчици по дадена страна и дадена ситуация. По въпроса за Шри-Ланка, ние всъщност мога да кажа, че на всички двустранни или групови срещи, които имахме, това беше горещ въпрос, защото самото правителство на Шри-Ланка дойде с повече от 60 души делегация и това се превърна в престижно мероприятие за самото правителство в собствената му страна, дали ще има такава резолюция или няма да има. И ние бяхме информирани от различни НПО, че а, физическите заплахи срещу защитниците на правата на човека, които са в Шри-Ланка или са дошли от Шри-Ланка в Женева, са били съвсем реални. И в края на самата сесия Върховният комисар публично попита, прави, поиска от правителството на Шри-Ланка да престане с тези действия и да престане с заплахите срещу активисти на правата на човека. Особено след завръщането на тези активисти в собствената им страна. Също така повдигнах въпроса при срещата си с госпожа Пилай за ситуацията в Западна Сахара. И е, не е дебат, но в е, Европейския парламент ние постоянно а, е, следим развитието с правата на човека в Западна Сахара. Тя, разбира се, подкрепи идеята на Европейския парламент, а и на целия Европейски съюз да продължат да подкрепят ООН и да имат а, специален дневен ред а, за правата на човека и тяхното наблюдение, отчитане и защита на место в Западна Сахара. След това имахме дебат с посланиците на държавите членки на Европейския съюз. Основното беше, че Съвета по правата на човека се превръща в все по-стратегическа и по-открита институция за различните части на света. Не знам, аз това си мисля, че не е съвсем правилно, защото по тяхната собствена оценка се оказва, че Европейския съюз става все по-открит към и по-отворен към всички краища на света а, като разглежда проблемите и приема резолюции а, във връзка с много проблеми в различните части на света и подкрепя, реализира програми за преодоляване на тези проблеми. Ето защо се смята за позитивно да има един конструктивен диалог по резолюциите. Защото е трудно да се получи подкрепа за резолюции, които са конкретно насочени към една или друга страна. За мен също винаги е било много трудно в политическите битки и спорове, защото съвета по правата на човека е един от малкото международни органи, който а, дава името на страната и а, подкрепя или критикува съответният проблем. Посланиците на държавите членки от Европейския съюз, пък и представителите на регионалните организации посочиха, че правата на хомосексуалистите в а, много части на света е, из, са изключително застрашени представители на Организацията на африканските а, страни а, се, при срещата си с нас се а, посочи, че наистина правата на човека в а, тази област не се разглеждат в този регион. И като се погледне а, в а, дневния ред за гласуванията на Европейския парламент. Миналата седмица, например, в Страсбург, а, ако се погледне какъв беше дневния ред, ще видим, че сексуалността а, не се а, разглежда толкова внимателно, както други въпроси. Знаем, че сексуал... различната сексуалност е част от човешката природа – но това е труден въпрос в международната, на международната арена. Някои други резолюции, които мога да спомена, освен резолюцията за Шри-Ланка под ръководството на правителството на САЩ, което положи много усилия, за да се достигне до тази резолюция. Тази резолюция е доста слаба като фрази, минималистична е, бих казала, но въпреки това все пак се разбира, че е необходимо повече независими разследващи а, формирования да отидат и да проучат въпроса. А също така липсата на наказуемост и преследване на виновните беше поставено на дневен ред. Шри-Ланка е обект на периодичен преглед и ние предлагам в нашата подкомисия като резултат от периодичния преглед а, в световен мащаб да направим още нещо по отношение на Шри-Ланка. Ето това е, което имах да споделя. Господин Тойерман, имате ли нещо да споменете, може би и за Еритрея да кажа? Ние имаме в дневния ред на нашата подкомисия изслушване и разглеждане на темата за ситуацията на африканския рок. След това Мянмар, Бирма. Мисля, че тук пак беше слабо това, което се каза. Мисля, че има специален докладчик или може би специален а, представител а, за Мянмар Бирма. Но се надяваме, че ще продължи проследяването на положителните резултати на място в Бирма, Мянмар. Нека да си погледна бележките още малко. И така, приключваме до тук. Сега давам думата на госпожа Андре Киене, която току-що пристигна. И бих искала да поканя и господин Тойерман да вземе, може би и той, отношение по 19-та сесия на съвета на ОНЕ по правата на човека в Женева. Thank you so much, um, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да присъствам на вашето заседание. Може би моята информация идва малко късно, но това се дължи на разминаването на нашите графици и календари. В Женева стане ясно, че Европейският съюз има стратегически подход към защитата на човешките права и освен това, че сме готови да работим в коалиции и да търсим партньори. Лобираме вече в продължение на последните всъщност няколко години в тази област и това се отразява, разбира се, на цялостността на нашия подход. Освен това, съвета за човешки права започва да представлява едно постоянно присъствие, а не просто организация, която се заседава в Женева спорадично и от време на време. В крайна сметка той съветът прокарва европейски политики и освен това започва все по-мъдро и разумно да използва наличните инструменти за това. През последните няколко години отбелязахме успех и постигнахме изпълнение на много от поставените ни в началния мандат задачи. Още когато бе създаден под егидата на Кофи Анан този съвет. Работата ни се развива, казахме, в Женева, но подготвителната и част е в Брюксел. Започнахме подготовка още миналата година и именно това бе причината, поради която създадохме толкова добро впечатление. Съгласен съм до голяма степен с оценките, които вие, госпожо председател, направихте. Срещата бе успех, успешна, резултатна, особено по отношение на конкретните случаи на някои конкретни държави. В случаите на тези конкретни държави се създават блокове, коалиционни блокове, които стартират инициативи. В резултат на всичко това, защитата на човешки права започва да взема все по-централно място в политиката на Европейския съюз и на конкретните инициативи, които се подемат в тази област. Това ще продължава да бъде наш приоритет, ще продължаваме да проследяваме и да мониторизираме конкретните проекти, които се развиват. Всички пет резолюции, които бяха приети, отразяват един, един, единението на нашите позиции. Някои от тези резолюции са свързани с конкретни и наболели проблеми на нашето съвремие, като, например, положението в Сирия – освен тези изключително важни наболели за съвремието ни случаи, се приемат резолюции и по други стратегически проекти, които целят да осигурят отчетността на всички процеси, свързани с зачитането на човешки права в конкретните държави, включително и Сирия, където в момента към, към която в момента е насочено вниманието на световната общност и на европейските държави. Подкрепата на тази резолюция бе от 41 държави от всичките 47 членки, което показва доколко е успешна нашата стратегия и нашия подход. По въпроса за Бирма, Мианмар. и по това как след това трябва да приведем в практика взетите в Женева и Брюксел решения – Искам да подчертая заслугата на господин Купър, който пое ангажимент за продължаване на работата на тази среща в нов формат до края на тази седмица за обсъждане на това какво се случва в, Майя, в Бирма, както и за създаване на една обща резолюция, разписването на една обща резолюция за азиатските страни и страните от региона изобщо. По този начин най-вероятно ще успеем да продължим и мандата на специалния докладчик по въпросите на човешките права в Бирма. Разбира се, в самата Бирма мандата на този специален докладчик не се посреща с голям ентусиазъм, като прави нашата работа още по-трудна. Интересното бе, че за първи път тази резолюция бе приета с по принципа на консенсуса и дори Корея реши за първи път всъщност да се присъедини към коалиционната група. Споменахте, госпожо председател, Шри-Ланка. Там се отбелязват е, събития, които са разписани в нашата резолюция за тази държава. Освен това се описват и всички конкретни дейности, всички лобистки организации, лобистки инициативи предприяти там. Резолюцията за Шри-Ланка също получи подкрепа и се отразяват там нашите тежнения за положението на правозащитниците в тази държава и на гоненията, на които те са подложени там. Това бе подчертано като специален ангажимент, който ще продължава да преследва делегацията на Европейския съюз там. Друг един важен въпрос бяха хуманитарните кризи, мащабните хуманитарни кризи. И тук също успяхме да удължим мандата на специалният пратеник в Иран, например. Други няколко примера мога да дам също така. Еритрея. Там ключовият въпрос би бил за продължаването на разговорите относно конкретната ситуация в тази африканска държава. Тоест, както виждате от моите примери, става ясно, че вашата оценка бе точна и че срещата в Женева отбеляза голям успех по работата на някои от основните предизвикателства, които бяха начертани в дневният и ред. Разбира се, зачитането на човешките права е доста противоречиво, меко казано, явление в много от държавите и, за съжаление, понякога трябва да се търпят странични щети по фронта на човешките права, особено когато става дума за правата на детето. Винаги се опитваме да включваме това в нашата работа, както и проблема за равнопоставеното третиране на мъжете и жените. Особено ценен съдружник в това ни начинание е Южна Африка. Включихме също така специален протокол по въпросите за свободата на вероисповеданието, който бе прикрепен към текста на основната резолюция. И това е началото всъщност, или по-скоро продължението на инициативата, започната миналата година за свобода на вероисповеданията. самият концепт бе променен, в резултат на което сега е възможно да се постигне по-широк консенсус в негова защита. Това са моите коментари, това бяха те и един общ коментар, който бих искал да прибавя накрая е моята благодарност за работата на Европейския парламент, за подкрепата, която той винаги оказва на всичко свързано с опазването на човешки права. Това е важно, това дава допълнителна стойност на нашите общи усилия. Нашите общи усилия, които следва да бъдат прилагани и за в бъдеще. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви аз, господин Тойерман. Дали Европейската агенция за външно действие иска нещо да добави или се присъединява към казаното от вас? So, um, I would like to, um, Mr. И така, господин Тойерман, искам да ви кажа, че вчера проведохме прослушване, изслушване по, за ситуацията в Сирия и се срещнахме с Хани Мегали, ръководител на подразделението на службата на Върховния комисар на ОНЕ по правата на човека там. И чухме неговият задълбочен анализ за това какво точно правят как точно работят на место, как развиват задачите, които са им поставени като мисия на ООН. Изключително бях озадачена от е, факта, че Израел е напуснал съвета. Разбрах, че това не е всъщност е, нищо никакво изключение, че в предходните няколко години Израел е бил крайно негативно настроен и е било трудно да се преговаря и разговаря в рамките на съвета в Женева с Израел по всички въпроси, свързани с Близкия изток и Северна Африка. По въпроса пък за Миянмар – е взето решение за прекратяване на санкциите и да се продължи мониторинговият механизъм с още една година. След тази година ще се изработи становище за това как са протекли реформите. Важно е този анализ да протече с обичайната дълбочина на всички подробности. Това всъщност със сигурност ще се случи, поне аз така мисля, след като изслушах вашият доклад и видях как работите. Бюджетът за Миянмар от европейските фондове е увеличен. Така че ако имате някаква информация за това как ще се развият бюджетните суми, разпределени за Миянмар по едно и друго перо, ще бъде интересно да ги чуя от вас. Да, благодаря по въпроса за Израел и конфликтите, конфликта в Близкия изток Израел палестински територии. Разбира се, това е било винаги в центъра на нашето внимание. Това е отделна програма, отделна точка от дневния ред на всички наши дебати, винаги когато обсъждаме конкретни примери на държави. Случаят с Бирма също бе доскоро част от нашата специфична програма за действие. Винаги се разпределят приоритетите от 10 точки. Винаги се намира или на четвърто, или на седмо място да се говори по тези моментни приоритети. Миналата година постъпихме именно точно така, тъй като проблемите, конфликтът всъщност между Израел и палестински територии преминаваше през особено затруднен период. Европейският е, съюз подкрепя прегледът на ситуацията там и определено е за поддържането на този въпрос като постоянна точка в дневния ред на съвета. Много държави проявяват специален интерес. Европейският подход е бил винаги да се разполага с различни проучвания, с различни гледища. И наистина по време на сесията най-спорният, най-противоречив въпрос бе свързан с изпращането на проучвателна мисия към, на, на територията на заселническите лагери. Това бе обсъдено и, и тук още веднъж стана ясно какво е положение, каква е позицията на Европейският съюз. Нямаше едино становище, не се постигна, всъщност както не се постигна и при предходните четири резолюции. По позицията на Европейският съюз обаче относно израелските заселнически лагери е изключително ясна и може би дори няма нужда да се изпраща проучвателна мисия, за да потвърди това, което е ясно за всички. Сега по въпроса за желанието на Израел да престане сътрудничеството си с съвета за човешки права. Той всъщност никога не е бил пълноправен член. Те са по-скоро участници и сътрудници в конкретни инициативи, в конкретни дебати. това не е единствената страна. Много други държави са в такова положение. Те просто участват и сътрудничат по някои конкретни инициативи, с които са ангажирани. По въпроса за Миянмар, взето, взе се решение за прекратяване, вдигане на ембаргото по много точки, с изключение, разбира се, на оръжията. нашата дейност в Брюксел и в Женева е насочена и на, към финансовия фронт, финансовите институции, които работят с Бирма Миянмар. Съвсем наскоро бе уста, учредена нова институция. Всъщност това бе едно от допълненията към нашата основна цел по време на заседанието в Женева, а именно да се удължи мандата на специалния посланник. Особено за предвид положението на затворниците и други въпроси, които следва да бъдат оценявани, наблюдавани отблизо. Това ще бъде всъщност основата, на която ще се вземат решения за бъдещи действия и за това до каква степен да продължи нашият ангажимент към тази държава. Благодаря ви. Благодаря ви и за поясненията за Израел. И сега имам още един последен въпрос – който възникна у мен по време на срещата ни с неправителствените организации. Може би все още не можем да им дадем отговор, но те са много притеснели от факта, че Европейският съюз би могъл да промени подхода си и да се впише повече в така наречения женевски подход към защитата на човешки права. Има работна група, която обсъжда именно това. И това е сериозно, тъй като е свързано с логистиката. Не бива само един път годишно да се събираме, да се срещаме с някоя жертва на изтезания, мъчения и всякакъв, или всякакъв вид, друг вид преследвания и с това да се изчерпва нашата цяла годишна дейност. Дали може да отговорите за това какви биха могли да бъдат нашите действия на високо равнище и с редовен характер като знак на нашата подкрепа към един такъв международен форум с постоянно участие. Добре. Свършихме тази част от работата си много бързо. Има ли някои от членовете на Европейския парламент, който да я дойде в 10 и половина? Или бихте ли ги информирали, а, че започваме сега с точка 9? Размяна на мнение с господин Тоерман, председател на работната група по правата на човека към съвета, СОНОМ. Аз Разбира се, мога да коментирам по това, което вчера разисквахме. Вчера сутринта на сесията на Кохом имаше актуална информация по трите елемента, а именно национален план за действие, съвместна декларация и специален представител и неговия мандат, а втората част на дебата беше размисли по работата на съвета на правата на човека. Аз мисля, че сега бихме могли да се фокусираме върху прегледа върху, на ситуацията по правата на човека. Но разбира се, оставям на вас да прецените какво още бихте искали да коментирате с нас във връзка с сесията на КОХОМ. Отново искам да ви благодаря за тази възможност за обмен на възгледи и идеи по работата на КОХОМ. През последните няколко месеца вие споменахте самата, че сте присъствала на заседание, като например вчера – както по стратегиите и а, плановете за действие, така и за постоянния представител и неговия мандат. Имаше също така и една група, която се занимава с въпросите на ЛГТБ, на хомосексуалните и а, те представиха накратко някои от развитията на правата на човека в този сектор. Както вие споменахте, сесиите са на дълги периоди от време по отношение предвид на съвета за правата на човека на ООН и ние не можем да чакаме сесиите, за да вършим работа. За пръв път тази година ще се опитаме да направим следното. Да избегнем а, капана на това да планираме действията си от едната сесия за следващата сесия. Така че за пръв път, за тази година, ние започнахме процес за планиране още ноември миналата година. И ето ние представихме в началото на тази година на КОХОМ а, един план а, работен, който да касае абсолютно всички сесии, както и Генералната асамблея, за да може по-стратегически да се отделят онези елементи, които ще ни помогнат да бъдем по-добре подготвени. Политическото внимание, което обръщаме върху изводите на съвета по ключовите въпроси наистина е много важно. Още от първия ден на сесията а, съвпаднаха заседанията на, двата най-важни, на двете най-важни групи и по това време върховният представител подчерта, че възможността да се работи с датския а, министр, тъй като председателството сега е на Дания и с представители на Европейския съюз като цяло е най-удачно. Наистина, всички тези въпроси са приоритетни в дневния ред на парламента и те са част от нашите приоритети, така че ние можем заедно да работим и да постигнем много. Ние успяхме за пръв път а, в а, миналата година, успяхме да а, насочим вниманието към ситуацията в Беларус тази година – по време на 19-та сесия в Женева, ние посочихме механизмите, които би трябвало да прилагаме, а за да може да бъде назначен един специален докладчик за ситуацията по правата на човека в Беларус и да бъде подпомогнат по всички възможни начини, като например съвместни действия и помощ с трети страни, за да може да се набере достатъчно информация и да се даде обективно отражение на ситуацията в Беларус. Другият важен въпрос, това са правата на а, ЛГТБ в Африка и по-специално в Южна Африка, Република Южна Африка, ще има специални мисии, именно за разясняване на въпроса с правата на човека на ЛГТБ. Много трудни въпроси трябваше да бъдат преодолени от Европейския съюз отново в е, Женева, защото по някои въпроси ние трябваше да защитаваме позициите си, но изпаднахме в непопулярна позиция. А, например, по въпроса за частните охранителни и а, милитаризирани компании. Това е нещо, което Европейския съюз не счита за важно или помагащо защита правата на човека, но ние трябваше да намерим по-гъвкав подход и позиция. И в изводите на съвета по правата на човека беше посочено, че Европейския съюз като институция се присъединява към документа от Монтуя. Ето това е едно от нещата, които, както казах, трябва много да се работи, за да а, преодолеем някои по-слаби наши позиции в това отношение. Разбира се, бяха разгледани и още няколко въпроса, като расизма и други. ако се интересувате, ще мога с удоволствие да дискутирам това с вас. Женева приключи обаче в Нью Йорк започва още по-голямо събитие в рамките на ООН по правата на жените. И това е много сериозен форум. По предложение на Европейската служба за външна дейност и с подкрепата на генералната дирекция – ние ще можем да подготвим нашата позиция по начин, така че да се избегне ситуацията, в която бяхме изпаднали в продължение на няколко години, да не можем да преговаряме по някои въпроси, които са важни за нас. Ето сега Европейския съюз ще бъде добре подготвен. Но ние очакваме със смесени чувства резултатите, защото ще има големи предизвикателства – свързани с това как ще бъдат формулирани мерките за борба с насилието срещу жени. Но ще видим какво може да се направи. Ние имаме по-добре изработена позиция този път. Вие споменахте, някои други ключови приоритети в работата на КОХОМ, например стратегията на Европейския съюз по правата на човека. Върховният комисар обясни на пленарното заседание миналата седмица каква е работата, която се върши като резолюции, политически декларации, план за действие. Подготвени са предложения, които, както и върховният представител а, показа и разказа, а, ще бъдат основата за постигане на окончателно решение между институциите на Европейския съюз за работа по правата на човека. Трите документа, които споменах, бяха разгледани а, през изминалата седмица от Кохом и трите текста подробно бяха разгледани. Разбира се, ще продължи работата по тях и през идващите седмици. И с удоволствие бих разисквал това и по-нататък с вас. Една друга задача, с която Кохом се справя в момента, е Европейския инструмент за демокрация и права на човека, през 2006 година имаше а, предложение а, и а, тогава работата се водеше от Кодев. Сега Кохом беше помолен да заеме лидерската позиция. Регулярната работа на Кохом, разбира се, продължава чрез диалози, консултации, подкрепа за демокрацията. С службите на комисията разискваме много е неща, като например как можем да окажем подкрепа за стабилизация на ситуацията в много страни. Много голяма част от работата на Кохом се състои в подготовката на стратегии за подкрепа на групите, организациите в трети страни, които работят в сферата на правата на човека. Повече от 120 стратегии по правата на човека за отделните държави а, извън Европейския съюз бяха а, разработени. И КОХОМ ги разглежда по географски принцип, когато се срещат с групите, отговарящи за съответните географски територии тези стратегии имат сериозен а, резултат, сериозно влияние върху развитието на правата на човека в трети страни. Ние сме видели резултатите вече в много а, държави и а, не само създаването, но укрепването и доброто развитие на организации за защита правата на човека в тези страни а, се доказва от практиката, че допринасят за устойчивостта на тези държави. Географските региони и а, онези звена в комисията, които работят по географски принцип, допринасят много за разработването на тези стратегии по правата на човека за конкретните отделни държави и техните специфични проблеми. Разбира се, че насоките, които се дават по отношение защита на правата на детето и незадължителния протокол за защита на децата от участие в въоръжени конфликти също са в, в обсега на нашето внимание и нашата ежедневна работа. Ние регулярно се срещаме с делегации от различни столици а, делегации на представители на организации за правата на човека. Но допълнителните заседания, които провеждат специалистите по правата на човека за отделните страни, за отделните региони тук в Брюксел, помага много нашата ежедневна работа. Съществува една такава подкрепа от специалисти на нашата работа в Брюксел и това ни помага. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Тоерман. Имам, Имам няколко въпроса, които са свързани с а, човешките права, някой пряко, някой косвено. Наистина е много хубаво, че има локални стратегии, те със сигурност дават допълнителна стойност на нашата работа, само че имаме все пак е, следният проблем. Там има европейски депутати, които искат да пътуват и то, защото просто нямаме достъп до местните, до локалните и национални стратегии. Така че ако искаме да работим заедно с тях, просто не можем. И наистина е интересно защо трябва да изразходваме време, енергия и усилия да откриваме нещо, което вече е открито. Дали няма начин нашите депутати да имат достъп до тези национални стратегии и стратегии по места, особено в случаите, в които подготвят е, е, резолюция или пътуване, или мисия и така нататък. Сега по въпросите за борбата срещу расизма, това се вписа в стратегията Дърбан, ако не бъркам, с е, сигурност би могло да се свърже с текста за борба против расизма и насилието на расистка основа. Това не е застъпено само в нашата декларация. Държавите членки имат конкретни стратегии, конкретни документи за това как да развиват дърбанската стратегия. Дали бихте могли да ми разкажете нещо по този въпрос. Дали не бихме могли всъщност да изработим една единна стратегия и да говорим единогласно, а не като европейска институция и като държави членки. Това със сигурност би повишило нашия имидж пред външния свят. Изключително удачно е това, че комисар Пибалск и, и леди Аштън подписаха съвместен документ по въпросите на правата на жените. Отраден е факта, че подкрепяме инициативите на ООН именно в тази област, в областта на правата на жените. Това е приоритетен въпрос и за нас. Радвам се да, го, да чуя, че Насилието срещу жените ще бъде един от вашите приоритети през 2013 година. Непременно трябва да го доведем до знанието на нашите колеги от парламентарната комисия ФАМ. Предвидели сме през юни или юли съвместно заседание на нашата подкомисия и на комисията ФАМ, за да видим конкретни мерки и механизми, с които парламентът би могъл да се включи. Благодаря. Заповядайте отново. Имате думата. Thank you so much. Um... Благодаря. Първият въпрос за стратегиите по места – наистина знаем, осъзнаваме го и дори вчера след обед го обсъждахме за това, защо тези национални стратегии трябва да бъдат а, а, държани в конфиденциалност и да бъдат с поверителен характер. Защо това трябва да бъде така при положение, че не става дума за конкретен, секретен дипломатически е, документ, а по-скоро за документ, който е предвиден за е, широката публика. Така или иначе стигнахме до извода, че те все пак следва да бъдат пазени в конфиденциалност, но че има нужда е, отчетена такава за начин за предаване на информация на европейските депутати в случай, че те имат нужда от нея. Това е политическа информация и определено ще помогне за разбирането и осъзнаването на характера на процесите, които протичат. Така или иначе, делегациите на съвета, на съвета Кохум, трябва да помислят по този въпрос. Е, това не е единственото им предизвикателство. <laughs> Предизвикателство е, поставят и връзките с НПО-та, НПО-та от трети държави особено. Това в момента се обсъжда. Но не е конкретен оперативен въпрос, който да се разреши единствено и само от КОХОМ. след нашия опит, натрупан от през последните няколко години, и ние стигнахме до извода, че трябва да говорим единогласно по въпросите на расизма, а не да излизаме всеки с различно становище. Има много форуми, които се занимават, Европейската комисия, различни други организации, асоциации, всичките имат регламенти, законодателни документи, различни политики в държавите членки, насочени именно към борбата с расизма и насилието на расистска основа. Ето за това е ясно за всички ни, че следва да обсъдим как да унифицираме, да обедрим позициите си. Обедени сме, че следва да си сътрудничим и по-тясно с комисията, за да анализираме своевременно случващото се в самия Европейски съюз. И това по принцип е подход за всички въпроси, които вие обсъдихте, не само по въпросите за расизма и се надяваме, че ще имаме готова програма преди лятото. Въпроса за жените и техните права казахме вече кратно, че това е един от стожерите на нашата политика. осъзнаваме, разбира се, и че стратегическото ни планиране ни куца защото през послед, за, за последен път сме имали изработена стратегия в областта на опазването на зачитането на правата на жените е от 2003 година. И постиженията на Бейджинското споразумение всъщност изостанаха малко като прилагане на практика в времето. Следва да направим преглед, за да видим докъде сме стигнали и как да актуализираме настоящата си позиция. Благодаря отново на парламента за специалното внимание, което отделя на този въпрос. По въпросите сега за частите охранителни и милитаризирани компании дебата по този въпрос бе отложен от април за август. Имаме, т.е. малко повече време да подготвим позиция. Благодаря. Uh, Благодаря ви, господин Тойермен. И сега моите впечатления от, от заседанието на Кохом вчера. Първо аз ще се изкажа, след това вие, господин Тойермен, може би ще се изкажете по моето изказване. Пакетът, както го нарекох преди малко, включва назначаването на специален представител по човешките права. Този въпрос ще бъде обсъден и в следващата точка от нашия дневен ред. Това, този, тази ни програма включва разработването на план за действие и след това излизането с декларация. Вчера на заседанието на КОХОМ много от е, взелите отношение оратори се изказаха именно в тази посока и стана ясно, че вече отдавна сме стигнали до момент, в който можем да преминем към следваща фаза на развитие – особено по три въпроса, които ще бъдат обсъдени през юни. Няма причина да бъде отлагано за след юни. Аз съм самата считам, че тези срокове са окончателни и не би трябвало да отлагаме повече тяхното обсъждане, а по-скоро ние самите да се забързаме и да се приготвим за тяхното обсъждане през юни. Не знам точно как да кажа това на английски. Може би ще продължа сега на немски. Считам, както вече казах, че, външната, че Европейската служба по външни отношения трябва да се захвана за работа и това не трябва да остане само на думи. За съжаление, имахме недобър опит в тези програми преди. В разискването, което се проведе вчера, Аз настоях отново и мисля, че стана ясно, че една съвместна декларация ще бъде отлично. Но естествено това не може да бъде постигнато а, без а, да има достатъчна воля и участие от страна на парламента. Казах го вчера и сега го повтарям. Да, изготвянето на такава декларация е чудесно, правилно, И в публичните разисквания госпожа Аштон казва, че да, иска да, работим, да работи заедно с нас, парламента, но след това пристига писмо от госпожа Аштон, в което се казва, че господин Поповски ще отговаря за тези въпроси. Също така споменава, че парламентът трябва да каже как иска да допренесе за този пакет. Да, радвам се. Радвам се много. Но мисля, че трябва да преминем на една нова фаза. Фазата не на приказките, а фазата на истинската работа. Много често Европейският парламент влиза в двустранни контакти с правителствата и ни се казва, че човешките права са много важни. Да, така е. Но когато говорим за истинската същност на правата на човека, отговорът, който получаваме, не е конкретен. Много, много пъти казвам, че трябва формален ангажимент от страна на Европейската служба по външни отношения и от страна на КОХОМ. Не е нужна просто декларация. Трябва да има междуинституционална декларация по правата на човека. Нещо върху което да работим още сега. И ако накрая изработим съвместна декларация, така както беше казано в работната група, това не трябва да остава като обещание, че декември месец ще бъде пристъпено към тези действия. Аз разбирам, разбирам, че трябва да се дават обещания, но в крайна сметка тези обещания трябва да се изпълняват Опитът също така показва, че накрая има забавяне от поне 6 месеца. Така че ние трябва всички да се уверим, че знаем ясно в какво ще се състои това сътрудничество. В Европейския парламент имаме доклад, много пълен доклад във връзка с правата на човека. Този доклад се основава на доклада Хавърд от миналата седмица, който беше одобрен на пленарното заседание миналата седмица. Господин Тавареш предлага а, Европейският парламент да създаде една по-широка работна група по този въпрос. Там мог, може да бъдат представени и службата за външни отношения и КОХОМ. Това е моят призив по отношение на преразглеждането на въпросите по правата на човека. Вчера представих моето искане в много съкратен вариант. Казах, че бих искала да получа отговор от работната група на съвета на моя въпрос. Защото искам всичко да бъде по по-официален начин. Да, парламентът показва воля. Ние искаме да си сътрудничим в тази декларация за правата на човека. Може ли да ми отговорите сега или предпочитате първо да обсъдите този въпрос с други хора? защото винаги трябва да се търси споразумение с другите, но не е въпроса да чакаме 2-3 месеца, месеца за отговор. Господин Торман. Извинете. Да, това е интересен въпрос. Аз разбира се, а съм под егидата на върховния представител – а, Кохобе всъщност е един събирателен орган, представляващ всички държави, членки и така нататък. Много от моите колеги а, в другите служби с удоволствие и готовност винаги идват, когато има нужда от сътрудничеството с тях. Да, миналата седмица върховният представител се обърна към пленарното заседание и а, ставаше въпрос за ангажиментите и задачите на Европейския парламент по отношение на правата на човека. А, три текста бе, трябваше да бъдат изпратени. Политическата декларация, плана за действие и мандата за постоянния представител. Това беше представено на форума миналата седмица и всичко това беше обсъдено с членовете на Европейския парламент. Кухом получи задачата да работи по тези три текста, а за да се преработат тези три текста по начин – те да станат готови за приемане. Разбира се, става въпрос за политическата декларация и за плана за действие. А, в съответствие с а, договора а, ще трябва да се оформят и елементите от мандата на постоянния представител. Освен това, в съвета мнението е, че политическата декларация трябва да е всъщност едно политическо послание към външния свят за това какво означават правата на човека за Европейския съюз и каква е политиката му. А плана за действие всъщност трансформира тези а, текстове в реални практики. И така, задачата, която в момента ни занимава е да продължим преговорите по текстовете. Първото такова обсъждане вече премина в началото на тази седмица. Разбира се, всички са поканени да ни изпратят писмените си предложения, мнения възможно най-бързо, защото все още има възможност да бъдат променени някои части от текста. За да сме готови с всичко до средата на май. Що се отнася до мнението на Европейския парламент, както вие споменахте вече, относно дискусията в пленарна зала с върховния представител миналата седмица и заместник а, генералния директор. Беше поставено много ясно от върховния представител колко голям е интерес и ангажимента и а, и тя настоява в писмото да а, има регулярен обмен на информация и мнение. Господин Поповски а, също а, беше посочен като лицето, което ще а, има или заема водеща позиция. Всичко това трябва да се прави колкото е възможно по-скоро. за да могат текстовете да бъдат окончателно оформени и работата да започне. Благодаря. Мисля, че с това можем да приключим дебатите по тази точка. Разбира се, специалният представител по правата на човека ще е нещо много важно като пости функция и мисля, че всички или почти всички политически групи приветстват създаването на този пост, защото ние силно се надяваме, че лицето, което ще заеме този пост, ще има силен мандат, за да може а, да се чува гласа му или и по отношение защитата правата на човека – и в същото време се надяваме да бъде критично настроен, а ако Европейския съюз се забави или забрави а, за а, а, бързи действия по защитата на правата на човека. Ето защо аз очаквам това да се случи с голямо нетърпение, но мандата е много важен, защото мандата трябва да даде място за маневриране, за действие на лицето, което ще заеме този пост. Ние в Европейския парламент а, се обърнахме към Лема Андракейне да работи по този въпрос. Може би госпожа Андракейне ще пожелае да ни информира докъде са стигнали развитията. Благодаря, госпожо председател. Може ли да говоря народния си език? Благодаря. Благодаря много. В този момент ще гласуваме в комитета и бих искала да знам точно какво се случва по отношение на специалния представител по правата на човека. Бих искала в началото да спомена политическите цели, дефиницията на мандата, но първо ще поговоря малко за дати. Не ни остава много време. Наистина разполагаме с много малко време, защото на 25 юни е датата, до която трябва да е назначен нашият представител, специален представител за човешките права. Така че на 4 май ние ще изпратим препоръки, за да бъдат преведени. И нашето заседание ще се проведе на 8 май. Вероятно на 14 май ще се проведе извънредно заседание на комисията АФЕД, където ще гласуваме и на 11 юни на първото пленарно заседание ще гласуваме препоръката на, във връзка с специалния представител за човешките права. В този смисъл бих искала да спомена, че ние няма да използваме член 121 като правно основание, а член 97. Това означава, че всички политически групи трябва да координират своята дейност. Естествено и своята работа във връзка с препоръката ще бъдат приемани само устни изменения. А сега ще поговорим малко за мандата. Как виждам аз този мандат и какво бих препоръчала и какво ще препоръчам на колегите? Искам да благодаря на Европейската служба по външни а, работи, по, за външно действие, за работата свършена по тези документи. Интересно ми е да знам вашето мнение и прочетох с интерес документа, в който изразявате становището си. Миналата седмица проведох кратки заседания – с заместник главния секретар господин Поповски, с госпожа Маринакис. Вчера пък успях да коментирам тези въпроси с различни организации по правата на човека, които а, имат седалище в а, Брюксел. На първо място обменихме мнения, гледни точки. И мисля, че в крайна сметка най-важното е да гарантираме, че този представител на Европейския съюз да представлява целия Европейски съюз. Не трябва да бъде представител единствено на госпожа Аштон. Трябва да бъде един истински представител на мнението на целия Европейски съюз. Тази личност трябва да бъде истински представител и мандатът трябва да бъде много ясен и трябва да има да бъде един силен мандат. Тази личност трябва да покаже на останалия свят и на нас, че ние придаваме особено голямо значение на правата на човека и на демокрацията, защото спазването на правата на човека е основата на нашата политика, на всички наши политики. Така че този представител трябва да представлява целия Европейски съюз. Ще бъде избран пряко от нашите граждани и ще играе много важна роля Институциите също поемат голяма отговорност при номинирането на тази личност и при определяне на обхвата на неговия мандат. Преди заседанието на съвета трябва да помислим кандидатите, които избере, които номинира госпожа Аштон, трябва да бъдат поканени при закрити врата за да може ние да обменим мнение с тези кандидати. Председателите на комисията АФЕТ и на подкомисията по правата на човека след това ще могат да изготвят документ, като а, там включат мнението на Европейския парламент във връзка с кандидатурата за представител по правата на човека. Според мен е много важно Европейският парламент да има възможност да изрази своето мнение. Вчера имах среща с някои представители от службата за външна дейност и получих отговор на моите въпроси, така че искам да благодаря много на всички а, тези членове. Европейският парламент трябва да може да упражнява своята дейност. Така че трябва да можем да чуем различните кандидати преди а, те да бъдат а, номинирани. Мандатът. Мандатът трябва да бъде много гъвкав Документът, който а, получихме от Европейската служба за външна дейност, споменава някои от аспектите на мандата. Става въпрос за защита на децата, а, правата на жените, конфликтни области и така нататък. В крайна сметка, доста точки. Аз а, разбирам много добре мнението на Европейската служба за външна дейност, но мандатът трябва продължава една година. Според мен трябва да направим всичко възможно да бъдат включени всички въпроси, които за нас са толкова важни. Демокрация, право, правата на децата, недискриминация на база на, пол, на полови признаци и така нататък. Всички тези точки, които за нас са толкова съществени. Освен това, не знаем какви проблеми ще възникнат по света следващата година. Това какво означава? Трябва да дефинираме приоритети. Европейският парламент естествено трябва да обърне внимание на всички точки, които изискват това. Трябва да можем да отговорим на а, спешни мерки, на, на, на, на спешни ситуации, на, на очаквани събития. Това ще ни позволи да реагираме бързо пред каквото и да е събитие по света. Освен това ще позволи Европейският съюз да бъде по-видим. И естествено ще спомогне за нашата борба за спазване на правата на човека. Мандатът. Всички разбираме, че специалният представител няма да бъде напълно независим. Специалният представител ще трябва да взима предвид мнението на върховния представител, защото освен това тази личност ще бъде назначена от съвета. Така че тази фигура, фигурата на специалния представител, трябва да представлява Европейския съюз в съвета по правата на човека към ООН, към парламентарната асамблея на ООН. Тази личност трябва да бъде много активна в диалога с трети страни по отношение на всички въпроси, свързани с правата на човека. Бих искала всички да допринесат за този дебат, да изложат своите идеи, да кажат какъв би трябвало да бъде мандатът на специалният представител по правата на човека. Документът, който ни беше представен от Европейската служба за външна дейност, се говори за продължителност на мандата от една година – Това ще бъде гласувано през юни месец следващата година. Добре. Ако ставаше въпрос за специален представител на една държава, то тогава мандатът би могъл да продължи една година и след това да бъде продължен но става въпрос за представител на целия Европейски съюз. Така че трябва да гарантираме непрекъсността на нашата работа. Аз мисля, че продължителността на мандата не би трябвало да бъде едногодишен, а от две години и половина. А сега, финансирането. Финансирането и персоналът, с който, който трябва да бъде назначен за работата на специалния представител. Трябва да има човек, който се занимава с финансовите дела, Така че е много важно да няма припокриване между работата, извършена от върховния представител и Европейската служба за външна дейност. Аз получих някои числа а, няма да поставям под съмнение тяхната достоверност, но трябва а, дейността на този представител да бъде а, подкрепена с а, финансови ресурси, което да позволи осъществяване на дейността му. Мисля, че казах всичко, което исках да споделя с вас по този въпрос. Надявам се да получа вашите коментари и да ви припомня, че трябва да изработим препоръката преди 3 май. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Андрекиене. Някой иска ли да вземе отношение? Господин Тавареш. Добре. Ще бъда много кратък. Искам да кажа, че много ми харесва посоката, на размисъл на докладчика по отношение на специалния представител по правата на човека. Коментарите, които чух, са точни, подходящи, така че аз ги подкрепям и ще ги подкрепя при изработването на тази препоръка. Има само а, два коментара. Една, един коментар, който е мой личен и другият е на групата, която представлявам, групата на зелените. Най-важното е този специален представител, да не служи, за да може правата на човека да се превърнат в гето. Това не трябва да бъде една вторична роля. Точно обратното. Специалният представител трябва да направи всичко възможно политиките на Европейския съюз да имат наистина да се борят в най-широк аспект за спазване на човешките права. Говоря за развитието на демокрацията, за гражданските общества и така нататък. Много е важно Европейският съюз да не си мисли, че като назначи специален представител, то по такъв начин разрешава проблемите си и няма да има гузна съвест. Не. Функцията на този представител не трябва да бъде символична, трябва да бъде истинска. В фазата, на която се намира Европейският съюз, мен ме притеснява много фактът, че когато оставим на заден план идеалите, за да търсим ефективност, то оставаме и без ефективност, и без идеали. Това се случва и във вътрешен план в Европейския съюз. Вече виждате кризата в еврозоната, голямата економическа криза по периферията. Когато Европейският съюз забрави, че трябва да работи в името на ефективността, то оставаме и без идеали, и без, ефек... без ефективност нашите слабости в политиката, в економиката, веднага се превръщат в по-слабо влияние в външната политика. Това е един голям парадокс, защото в същото време ние засилваме ролята на външната политика и политиката за защита на правата на човека по институционален път, но в същото време ние създаваме, а, създаваме по-силни институции, но нямаме влиянието, което би трябвало да се очаква. Когато говоря за външния свят, аз не говоря за страните извън Европейския съюз, а говоря за всичко това, което е извън нашите институции. Нямаме наистина тежест, нямаме влияние има страни, в които не се взима предвид мнението на Европейския съюз. Взима се по-скоро мнението на богатите страни. Тези страни, които имат добра економика. Тази липса на ориентация на европейските политики, както и засилващата се сила на новите страни, където обаче човешките права не се спазват, е много тъжно явление и ние губим сила. Ние настояваме да се настоява за защита правата на човека на целия свят, по целия свят. Но това не трябва да бъде правено единствено по идеалистични причини. Не, това ще засили целият Европейски съюз, дори в економически аспект, защото ние ще подкрепяме, за, ще подкрепяме тези страни, в които се спазват правата на човека когато Европейската служба за външна дейност е по склона да защитава европейски предприятия, а не права на човека, то според мен това не е логично, това е лошо, това не защитава нито човешките права, нито нашите предприятия. И според мен това е изводът, който можем да извадим от дебати, като този от миналата седмица в Страсбург, когато говорихме за национализацията на испанската компания Репсол в Аржентина. Има възможност за сътрудничество Специалният представител по правата на човека няма да пра... не трябва да прави кампании. Не, това трябва да бъде човек, който да си сътрудничи с парламента, както госпожа председателят и госпожа докладчикът каза, естествено, ние трябва, ако е възможно, да проведем изслушване на тези кандидати. Това е много важно. Става и в Съединените Американски щати, и по други части на света това ще бъде един специален представител, така че не трябва да се страхува. Трябва да дойде тук при нас и да докаже, че ще може да изпълнява своята функция. Така че повтарям отново и отново. Съгласен съм с думите на докладчика, но трябва да свършим добра работа, за да може позицията на парламента да бъде ясна и специалният представител да не бъде една символична фигура, а човек, който ще върши ефективна работа, човек, който може да разчита и на гражданското общество, на институциите. Благодаря. Thank you, Mr. Tavares. Благодаря ви, господин Тавареш. Други желаящи да вземат отношение? Тогава аз ще взема отношение. Е, допъл... В допълнение на казаното от госпожа Адрекиене, смятам, че тази фигура, този нов пост, трябва да представлява Европейският съюз на международни форуми, да ни представя регионално, ако мога така да се изразя, някои други региони в света ще бъдат по-напред от нас, имам предвид Америка, други ще бъдат по-назад. Тази, този пост, този представител, би могъл да свърши реална работа, ако има мандат, ако има правомощия, ако има и критично и самокритично отношение. Ако зависи от комисар или от някаква друга шапка, то тогава той не би бил толкова ефикасен. Не би могъл да защитава общо интересите на Евросъюза. Ако не бъде критичен към една или друга групировка, към една или друга държава членка, не би бил толкова представител, колкото ние бихме искали. Освен това, трябва да бъде и критично настроен към всичко, което се случва вън и вътре от Евросъюза. Ето за това следва да търсим такъв един персонаж, такъв кандидат за поста, който да може да прекусява границите между правомощията на различните комисари, например комисария по търговията, търговията или изобщо свързаната с търговия дейност, никога не бива да, бъде, да губи от поглед защитата на човешки права. Ето така си представям аз фигурата на бъдещия представител, за да може да отговори на нашите очаквания. Само Лесно би било да се работи само по защитата на тези казуси, които са в центъра на световното внимание. Но има някои държави, където няма такива зрелищни хуманитарни казуси, които да привличат вниманието на преста на телевизиите. Там потъпкането на човешки права е латентно, но не поради това по-малко възмутително. На кандидатите следва да бъдат освен европейски служители и специфичен профил, може би, политически опит, натрупан в а, някои национални правителства или някакви други национални структури, опит, който освен това да може да бъде доказан. Кандидатите трябва да представят кандидатури и да ги защитят, да чуем техният бизнес проект, за да видим дали можем да разчитаме на тяхната инициатива или да разчитаме на единствено и това, което заложим ние като правомощие в мандата им. Кандидатите наистина трябва да бъдат поканени на, мит, на заседание на нашата комисия и подкомисия, а ако добре съм разбрала господин Таварес, той не казва това да бъде заседание при закрити вратия, да бъде публично изслушване. А, Трябва обаче да проверим дали имаме право. Аз мисля, че имаме право на такъв формат заседание. И да поканим, разбира се, и колеги от други парламентарни комисии, АФЕТ, например. Ето това е от мен. Е, освен това, със сигурност ще получите, госпожо Андрекиене, и идеи от други политически групи, политически формации и така ще може да приключите работата си. Отново давам думата на господин Тюерман, който да вземе отношение. Благодаря. And thank you also. Благодаря. Благодаря и за бележките и за предложенията. Нека да реагира на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Едното е правното основание и аз смятам, че е съвсем ясно, че това е разгледано в договора, член 33, който е част от главата по общата а, външна политика и политика на сигурност. Начина по който ще оперира този върховен представител ще а, бъде че ще бъде под прякото ръководство на върховният а, а, представител Лейди Аштън. Това, разбира се, ще бъде придружено и с темата за назначението, което беше споменато. Да, декларацията за политическата отчетност и отговорност също засяга тази тема. По отношение на ново назначените ръководители на делегации. Най-вероятно а, специални представител по въпросите на правата на човека ще трябва а, да бъде назначен от съвета по предложение на а, върховния представител и Лейди Аштън и това ще бъде направено и като отговор на въпроса, който беше зададен от вас и който касаеше господин Поповски. Също така, препоръката по отношение на мандата предизвика голям интерес, тъй като имаше различни възгледи и тук в парламента, Европейския парламент. А, имаше а, дискусия и в Кохом, разбира се. И имаше едно много силно споделено чувство. Трябва да бъде много широк, в същото време гъвкав, да не бъде твърде прескриптивен и да бъде твърде общ. Така че доста държави членки направиха препратка към член 3, алинея 3, а защото трябваше да се разбере какво каква е същността на този специален представител по въпроса на правата на човека. Знаем, че в, в миналото представителите и а, посланниците на Европейския съюз имаха в регионален мащаб имаха а, едно задължение, което касаеше а, проследяване и работа по въпросите на правата на човека в региона, за който те са назначени. Така че а, тази конкретизация ще изчезне от следващия вариант на текста, за да може да бъде мандата колкото се може по-общ. Разбира се, ще се съобразим и с договора и с насоките. Мандата трябва да бъде в абсолютен синхрон с политическата декларация и плана за действие. Освен това, външната дейност трябва да бъде в центъра на работата на специалният представител на Европейския съюз по въпросите на правата на човека. В трети страни ще трябва да се наблюдават всички развития в тази сфера, да се подкрепят или съответно критикуват различни действия и разбира се активно да се участва във всички международни форуми, и след това да се дава отчет пред съвета на Европейския съюз. Благодаря, господин Тоарман. Искам да помоля госпожа Андрекина да бъде много кратка. Благодаря много. Благодаря, госпожо а, председател, господин Тоарман, за вашите ремарки. Също искам да благодаря. А всички от Европейската служба за външно действие, които са тук, разбират, че има разлика в подхода по отношение този пост. Някои колеги предпочитат да има публично изслушване, други предпочитат всички кандидати да се срещнат при затворени врати в комисията ФЕД. Други колеги предлагат един номиниран да, а, от върховния представител да дойде на закрито заседание, за да могат да се обсъдат а, основните въпроси. Споменахте член 33 тък, като правно основание. Но нека да цитирам по предложение на върховния представител за външни отношения трябва да направи предложение, но тук не се казва специален представител на Европейския съюз. Европейски съюз не се споменава. Споменава се за специален представител. Ако става въпрос за специален представител на а, госпожа Аштън, да. Но ние тук говорим за специален представител на Европейския съюз. Ето защо Европейския парламент настоява. Като а, единствената институция на Европейския съюз, чието членове са пряко избрани от а, гражданите на Европейския съюз, а, да се направи необходимата консултация между институциите и да се реши заедно кой ще бъде специалният представител на Европейския съюз, защото говорим за Европейския съюз. Благодаря, надявам се да работим все така добре и за в бъдеще с вас. Благодаря преди а, да преминем към бюро в разширен състав, искам да попитам, имате ли нещо по точка разни? Не. Тогава да благодаря на всички, които присъстваха и тези, които не са членове на бюрото в разширен състав, искам да ги помоля да напуснат колкото се може по-бързо залата. Искам да поздравя господин Перман като нов член на бюрото в разширен състав. And um, if you could.